предстои гласуване. А сега следва докладът Де Кайзер за усилията на държавните структури в Южен Судан. Госпожа Де Кайзер, имате думата 4 минути. Госпожо председател, преди всичко искам да изкажа благодарност на колегите, които работиха с мен, докладчика в сянка както и другите членове на комисията, които а, ни помогнаха много, особено комисията по външнополитически отношения. Судан е част от Африка, една държава, която се бори за своята независимост. През януари станаха три години откакто се проведе референдум и през юли 2011 година на 9 юли 2011 е, година бе обявена независимостта и от тогава Общото събрание на ООН прие държавата като за свой член. Така че тук става дума за едни усилия за независимост, които бяха подкрепени от цялата международна общност, започвайки от 2005 година, когато бе изключено всеобхватното споразумение така че най-сетне бе овладян военния конфликт, който заплашваше целия регион. Роди се нова държава, нова държава, която е в много крехко състояние, която има природни ресурси, по-конкретно на нефта, чието добив съставлява 80% от економиката на страната, но нищо повече. Но очевидно е, тук става дума за една все още нестабилна държава от 2-3 години. През последните три години съществуват напрежения между Судан и Южен Судан, специално във връзка с петролните полета, които се намират по границата. И ООН и цялата международна общност, тройката също. Е, е, САЩ, Великобритания, също и Норвегия създадоха форум с, в опит да подпомогнат Южен Судан, е, за да не се стигне до фалит на държавата с всички проистичащи от това затруднения. Е, общо взето усилията не вадят, не водят до резултат. Над 80% от населението живеят под границата на бедността. Въпреки съществуващите петролни зарежи няма диверсификация на економиката. Опита на европейска, опитите на Европейския съюз да помогне не водят до особен резултат, особено предвид ширещата се корупция в страната, която е повсеместна от отсъствието на мрежи за социална сигурност, високата, най-висока в света смъртност на сред малките децата и майките, 48% от младите момичета са принудително мъжни на възраст 14-15 години. Няма никаква връзка между армията и населението. Не се допуска свобода на словото, упражнява се насилие срещу журналистите, шири се въобще насилие. Говори се основно от правителството правителството английски е един непонятен за населението език. Но стабилността в Судан е много важна, защото тя една дестабилизация би застрашила цяла северо Африка. И има е, една, един текст в е, препор... резолюцията на ОНЕ, специално посветена на, на добро управление. Говоря по-конкретно за точки 9 и 11 и това са точките, на които трябва да се спрем, е, защото това е много важно. В момента Европейския съюз е инвестирал 830 милиона в Южен Судан, огромна сума. Това е една страна, която заслужава и в бъдеще нашата помощ, но едновременно с това трябва да изискваме от тях повече държава, повече инфраструктура, по-добро управление и е, едно сериозно управление, което би могло да изведе страната от сегашното положение. Благодаря. Председателката, благодаря. Давам думата на господин Стия. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа докладчика за нейната работа по този доклад. Като член на Комисията по външните работи искам да почетая значението и ролята на външ... службата за външна дейност на Европейския съюз за развиване на по-добри отношения между Судан и Южен Судан. Голяма част от економиката на Южен Судан зависи от е, добива на петрол и е, неговият износ е, обикновенно той се изнася на север. Влошените отношения между севера и юга са голяма пречка за развитието на тези страни и европейската дипломация трябва да изиграе своята роля за преодоляване на проблемите. влушаването на отношенията между двете страни ще доведе до влушаване на всички други аспекти на живота в тази част на света, както подчерта докладчика. Благодаря. А сега господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Обсъждали сме Южен Судан в четвъртък след обеда. И тази вечер отново обсъждаме темата, което е показателно за ангажимента на Европейския парламент на Европейския съюз за постигане на напредък в а, този много крехка млада държава. Това е важно. Ние имаме репутацията на най-голям донор за развитие и хуманитарни помощи. Има много голям потенциал, но тази страна няма опит за разработване на природните си богатства, затова е нужно да има инфраструктура, за да може да се гарантира инвестиции и да стане страната по-жизнеспособна и независима. Образованието е изключително важно за всички, за да се преодолеят някои назадничави обичаи, които съществуват вече дълги години. Благодаря. Няма други желаящи за думата. Докладчика има думата. Не, извинете, казва председателя. Комисаря Рединг има думата. Искам да поздравя госпожа Де Кайзер не само за този отличен доклад, но и за процедурата, която е използвала, процедурата на консултации, която надгради, за да се стигне до този доклад. Това е един много подробен преглед на всички възможности, но и на големите предизвикателства, пред които се изправя Южен Судан, за да постигне благоденствие и стабилност. Комисарът е съгласен с много от препоръките в доклада и смята, че това е една важна карта за по-нататъчната дейност на ЕСЕ в Южен Судан. Сегашната политическа, економическа и е, социална ситуация не може да бъде разглеждана в изолация от е, историята на тази страна. Тази история показва, че само за 8 години те са се умели да изградят правителствени структури, да осигурят достъп до здравеопазване, образование и да създадат възможности за по-добър живот. Това е впечатляващо. Докладчикът съвсем справедливо отбеляза, че Европейският съюз оказа огромна помощ на тези усилия за изграждане на държавност, а, ние сме изградили едно стабилно партньорство с правителството и гражданското общество в Южен Судан. С ключови международни партньори ние полагаме усилия това партньорство да стъпи върху едно ново споразумение, което се основава на отчетността. Застъпваме се за значението да се присъединят към споразумението от Котону, за да има дългосрочно партньорство с ЕСЕ, и ще приключа като кажа, че Европейската комисия се придържа изцяло към а, значимата роля на жените и а, момичетата, девойките, за постигане на помирение тъй като е имало системно изключване на жените от политически и социалния живот и това е една от най-големите пречки за развитието и това е една от полките, които сме могли да извлечем от партньорството с Южен Судан. E Благодаря. С това приключваме дискусията. Гласуването предстои утре в 11.30. Relazione Swinburne sul quadro di risanamento e risoluzione delle crisi. Сега за въпроса за небанковите институти и тяхното саниране.